А, с това преминаваме към едноминутните изказвания. Започвам а, с а, това. Давам думата на колегата. Благодаря, благодаря, господин председател. В навечерието на Нова година в няколко германски града, на обществени места, няколко стотин иммигранти е, са е, нападнали местни граждани, тормозили са ги, е, причаквали са ги така нататък. И това взриви общественото мнение. Е, в е, медиите обаче и, и, и самата полиция бе направен опит да се прикрие самоличността на извършилите посегателството. Това не е приемливо в Европа. Нашите правила, нашите закони въжат за всички. И трябва да защитават общите ни ценности. Независимо, за това, независимо от това дали става дума за местни граждани и за иммигранти, които не спазват закона. Всеки трябва да понесе последиците е, и е, трябва да бъдат взети мерки. А ако бяха взети правилните мерки, е, тези нападения, тези незаконни актове не биха имали място. И аз се питам, защо, защо полицията, защо правоохранителните органи са направили толкова малко. Това е неприемливо. Благодаря, госпожа Ланция. Е, румънското обществено мнение, както и мас-медиите в Румъния нееднократно заявяват загрижеността си през последните е, няколко месеца за е, съдбата на едно семейство, чието деца е, са отнети от социалните служби е, в Норвегия. Е, основанията, които са имали, на които са се позовали, норвежките социални служби са все така неясни. Всъщност информация няма. Липсата на информация означава липса на прозрачност. Всъщност норвежките власти отказват е, да дадат информация, било то на журналистите, било то на семейството. Е, Норвегия е, не е европейска държава членка, но пострадалото семейство са граждани на Европейския съюз и трябва да бъдат защитени от европейските стандарти и институции и то в по-голяма степен от усилията, които по-настоящен полагат румънските власти. Апелирам към колегите от Европейския парламент да подкрепят искането ни за пряко участие на представители на институциите за изясняване на случая в интерес на петте деца на семейството. Госпожа Фоча има думата. Две европейски институции решиха, че Полша трябва да бъде поставена под мониторинг за нарушение на принципи на Европейския съюз. Използват се вътрешни правила, а не се използва първичното и вторично законодателство на съюза. Тази процедура е репресивна и налага двойни стандарти към различните държави членки и съответните нации – както и към е, различните кабинети е, в Полша, занимавайки се с едни и същи въпроси. Благодаря. Господин Яковчич. Благодаря. Създаването на граница, е, извинете, на опъването на телена мрежа на границата с Словения е скандално. Играх е, два отбора волейбол над тази граница. Това е в регион, където изобщо няма иммигранти. Това е скандално и безотговорно и към Харватия, и към Словения, и към Европейския съюз. Същата бодлива ограда всъщност е много опасна за словенците и харватите, които живеят в този район. Затова искаме Европейския съюз да поиска незабавно да бъде премахнат тази ограда от бодлива тел между нашите страни, защото това заплашва сигурността на нашите граждани. Господин Ферера, благодаря господин председател. Има много масирана пропаганда срещу Банковия съюз. В Португалия избухна и е, скандал, което показва, че е, системата на надзор не функционира добре. Това е економически криминален роман милиарди публични средства през 2013 година са били изплатени. Португалската държава финансира 2,3 милиарда за една чужда банка, за да подкрепи Ванив. Държавата функционира като депозитар за щетите и групата Сантандер всъщност би трябвало да контролира Банив, обаче не застана на страната на публичния интерес. Заключението е, че в даден момент комисията трябва да поеме отговорност. Това е обект на бъдещо писмено е, питане до комисията. Надяваме се на отговор. Благодаря, господин Себастия. Благодаря, господин председател и е, честита нова година на всички поведението на Volkswagen, където стотици хиляди автомобили бяха манипулирани, е най-големия скандал в европейската индустриална история. Щетите за здравето и за околната среда са огромни за всички тези, които са закупили такива автомобили. Това обаче е измама на компетентните органи. В Испания бяха продадени 50 хиляди такива манипулирани автомобили и е, тук е, има и е, много голям риск е, за здравето. Все още не са оценени щетите. Има две фирми в Навара и Каталуния. 300 милиона директни помощи са изплатени на тези фирми. И това всъщност е, са фирми, които са извършили измами. В е, парламента има разследваща комисия, която трябва да направи съответните изводи и да посочи виновните. Тук става дума за нашите права като граждани. Господин Мат. Дами и панове, když Česká република вступувала до... Госпожи и господа, когато Чешката република се присъедини към Европейския съюз, много от моите съграждани бяха на мнение, че членството в Европейския съюз ще е, намали корупцията, ще укрепи демокрацията в Чешката република, ще допринесе за благоденствие. Днес, е, мисля, всички трябва да си дадем сметка, че тези напразни е, мечти се оказаха неосъществими. Е, напротив, освояването на европейски финансови средства доведе до нарастване на корупцията в страната. Позицията на Чешката република по миграционния въпрос сочи действителната недемократична природа на Европейския съюз и е, изолираността на Европейската комисия от а, е, общественото мнение в Съюза и в частност в Чешката република. Нещо повече, дори миграционните квоти не дават очаквания резултат. Европейският парламент е изолиран, не му е позволено да се произнесе, защото, видите ли, мерките били неотложни. Повечето от гражданите в Великобритания се стремят да извадят страната си от Европейския съюз и аз не съм изненадан. Господин Богецио, благодаря господин председател. В Италия след провал на четири местни банки бяха събрани милиони подписи под е, е, петиция, адресирана до Европейския парламент. И аз обръщам вниманието на председателя на Европейския парламент на необходимостта да призовем е, италианското правителство да обещети пострадалите. Положението е скандално хората са вложили всичките си спестявания, които сега губят. Имаше едно трагично самоубийство по повод на този скандал. Дребните спестители следва да бъдат възмездени на 100%. Защото са били подведени по престъпен начин от банкови длъжности лица, е, които са разпространявали е, акции, ценни книжа като почти безрискови, а сега е, става ясно, че всъщност е извършена измама. Така че призовавам да се разгледа тази петиция, ако не за друго, то в памет на невинната жертва на този банков скандал. Господин Заринополос има думата. Майкро, please. Много ви моля, ползвайте микрофон. В Гърция Сириза е управляващата партия и капиталът по принцип сега се влага в осигурителната система. Държавата обаче не поема своята отговорност. Милиарди това са милиарди, е, милиардни суми и е, пенсионери, земеделски стопани и други граждани в крайна сметка ще получават много малки пенсии. Важно е осигурителните каси да бъдат жизнеспособни и да имат нови клиенти. Важно е също да се отделят средства в резерв и тези средства да не се проиграват на борсата. Демократичната легитимация на меморандумите не е на лице и правителството прави декларация от общ характер. В крайна сметка всичко е кошмар. Господин Стефаник е следващият оратор. Дами и пани, данева политика významne ovplyvňuje prostredie pre tvorbu... Дами и господа, нашата данъчна политика оказва въздействие върху работните места, затова смятам, че правилното решение би било да има данъчна конкуренция. Но пък, ако имаме стандартизация, може да се наложи някои добри практики, като единно ДДС или регистрация по ДДС. Това ще помогне на малките и средни предприятия, ще ускори процесите. Трябва да опростим администрацията, да имаме единни правила и еднообразно ползване на пазара. Единната регистрация по ДДС и създаването на дружество за едно евро в целия Европейски съюз ще бъде много полезно. Това ще помогне и на малкия бизнес, ще помогне на гражданите ни, е, защото е, ще се разкрият работни места. Госпожа Грапини, господин председателю, в моята страна е, семейството е нещо много важно. Традиционно децата, родителите, бабите и дядовците са едно обединено семейство. Едно проучване показва, че румънските деца са най-щастливи. По цял свят стана известен си случай, е, в Норвегия, където децата са взети от родителите, родителите не са предупредени, процедурата не е следвана надлежно, правата на детето са заложени в хартата за основните права и върховният интерес на детето е този, който има примат. В Румъния ние сме подписали конвенцията на ОНЕ за правата на детето. Питам се, какво правим за гражданите, които живеят извън Европейския съюз. Можем ли да бъдем обединени? Може ли Европейския парламент, Европейската комисия да се намесят, за да може това семейство отново да живее заедно. Аз съм майка и не мога да си представя как някой ще обича децата повече от, е, норма, от техните родители. Госпожа Албял, благодаря. На 19 януари започва едно съдебно производство, съдебен процес срещу един фотограф. Там се говори за размер на наказанието от две години. Това е част от стратегията на испанската държава срещу журналисти и медии, които се отнасят критично към него. Социалните активисти и синдикалистите страдат от това. Това е посегателство върху свободата на медиите и се стига до там, че свободата на мнението се ограничава, също така и свободата на събиранията. Има снимков материал, който показва, че политиката през изминалите години е била репресивна. Това е брутален удар защото се прави опит да се заглуши критиката. Раул Камин е изправен пред съда, защото е публикуван такъв снимков материал. Да се предоставя информация не представлява наказуемо деяние. Искаме да се сложи край на репресията и на наказателното преследване на онези, които е, извършват такава репресия. Господин Солтеш. Се можем на беседа господа. Благодаря, господин председател. Длъжен съм да отговоря на казаното от господин Яковчич. На мен не ми допада бодливата тел по границата. И аз самия на място се уверих във вредата от тази мярка за местните жители, за, за дивите животни. Словения не издигна тази бодлива тел по своя прищевка. Тя бе принудена, за да опази външните граници на Съюза. Разбира се, има опасност от е, така наречения ефект на доминото. Например, министър на външните работи на Харватия заяви, че може да последва този пример, и, и, а и на друга, а и другаде е, из Балканите. Е, просто предвид е, беженската мангло, вълна в Европа. Господин Батън, благодаря. Много от избирателите ми ми пишат по повод на предлаганото изменение и допълнение на директивата за огнестрелните оръжия, специално от е, военните музеи в Великобритания. Предлаганото изменение и допълнение ще изисква от музеите да е, деактивират или унищожат е, придобити експонати и ще ги възпрепятства от придобиване на нови. Това е паническа реакция на клането в Париж. Много ми е интересно колко терористи си служат с оръжие, които са антикварна стойност. Едва ли. Музеите настояват за изключения и такива изключения изключения трябва да се приложат за всички е, старинни оръжия, за всички е, огнестрелни оръжия с антикварна стойност. Това е просто е, пореден пример за това как законния интерес на мои избиратели се накърнява от ненужно законодателство. Ако не им допада, аз мога единствено да ги посъветвам да се вдигнат с оръжие на ръка. Метафорично, разбира се, мога да ги посъветвам да напуснем Европейския съюз. Следващото едноминутно изказване. Благодаря ви, господин председател. Европе... Европейската комисия е, започна разследване срещу няколко синдиката на селски стопани в е, Франция за нарушаване на 101 член от договора за функциониране на Европейския съюз за защита на конкуренцията. Е, ще им бъдат наложени тежки глоби, вероятно. Тази инициатива на комисията е вредоносна от економическа гледна точка и скандална от човешка гледна точка. Хиляди животновъди и млекопроизводители във Франция страдат е, е, едва се препитават поради катастрофалните решения на Европейския съюз. Края на млечите квоти, е, руското ембарго, навлизането на ефтина работна ръка от бивши съветски републики и така нататък. И е недопустимо при това е, Европейската комисия да нанася допълнителен ущърп на нашите е, селски стопани. Европейската комисия ще бъде пометена от волята на френския народ. И тук не става въпрос за бунт, а за революция. Благодаря, господин Ролан. Господин председател, е, знаем е, как е, стоят нещата във връзка с хората, които нямат работа. Вие не можете да отречете тази реалност. Вие не можете да отречете, че много млади хора са без работа и нямат възможност за образование. И не можем да приемем, че повече от 10% от младите хора, които са напуснали училище. Става дума за система, която опростява преминаването от училището към пазара на труда. Тя функционира в някои държави членки. Става дума за а, а, такъв тип образование, което включва социалните партньори. От друга страна, Еразъм е истински успех във връзка с образованието, с мобилността. Еразъм е истински инкубатор на европейците на бъдещето. Ние трябва да се опираме на тези успехи успехи, за да дадем възможност на младите хора, които да дадат възможност за истинска система за смяна на поколенията в Европа. Когато има решения, ние трябва да ги изпълняваме. Благодаря. Господин Папардел. Благодаря, председателю. Уважаеми колеги. През 2014 година много деца са отделени от семействата си в Норвегия. А, е, говори се, че те са били малтретирани. Мнозина от тях са а, граждани на Европейския съюз. Семейството Бонарио загуби петте си деца по неоснователни причини – цитирани от норвежките власти без съдебна заповед, без прозрачност при вземането на решение, без презумпция за невиновност за родителите. Тези деца са отвлечени и това не е изолиран случай. Това е един пример за един ужасяващ начин на работа, използван от норвежките власти. Бих искал да се обърна към Европейския парламент, да, ги помо... да го помоля да се обърне към норвежките власти. Моля, колеги, защитете основните права на европейските семейства. Европейските граждани а, трябва да имат защитени права. Ние трябва да защитим своите граждани от злоупотреба. Благодаря, господин Кава. Легитимността на Европейския съюз е поставен въпрос е, и в Близки изток. Отново. Поразен съм от а, е, е, едно изказване за Бет Салем, не БО, което води кампания от името на палестинците. И всъщност е докладват на палестинските а, власти случаи на палестинци, които искат да продадат земята си на граждани на Израел. Това е непростимо. Бет Салем е получил 30 000 евро от нашия фонд за демокрация. Елмар Брок е председател на този фонд, заедно с други евродепутати. Питам се, защо а, средства се наливат през този фонд, за да няма а, надзор. Европейския съюз има кръв по ръцете си. Благодаря, господин Буда. Да, Господин председател, благодаря. Парламентът и европейските институции трябва да гарантират сигурността на гражданите на Европейския съюз. Това означава, че те не трябва да остават пасивни предвид системата за защита на младите хора в Норвегия. Тази система разделя семейства, които се осмеляват да възпитават децата си по своите морални представи. И всъщност е, това е наказуемо деяние. Не може децата да бъдат извеждани така от семействата им. Това е случаят на семейство Боднарио. Пет е, деца са изведени от е, семейството, като най-младото е още кармаче. Това са необратими щети върху развитието на тези деца. Днес има повече от 3000 деца, чието родители търсят правата си в една много комплексна правна система. Дори те е, сезират Европейския съд по правата на човека, но норвежската държава не признава техните съдебни решения. Така че ние да се погрижим норвежките власти да е, преосмислят политиката си в тази сфера. Господин Фернандес. Благодаря, господин председател. Искам да насоча вниманието ви към а, ужасните пожари в Северна Испания през декември, най-вече в Астурия. Това е моят избирателен район. Повече от 35 пожари в нощта 19 срещу 20 декември, 20, 120 активни пожари в Астурия. Те имаха огромно въздействие върху целия регион. Аз видях как изглежда ситуацията и какви са резултатите от тези пожари. Но в северната част на страната, в източната част на страната, в Астурия, навсякъде имаше много пожари, част от които бяха потушени. И всъщност правителството на Астурия желая да обещети пострадалите граждани, чиято собственост е пострадала от пожарите и се надявам, че Европейския съюз ще направи всичко възможно за да ограничи въздействието на тези ужасни пожари в Пастория. Благодаря, господин Фернандес. Сега, госпожа Тампк. Hvala lepa за besedo ще enkrat, se opravičujem za prej, ampak tudi jaz bi rada spregovorila tako kot колегица Gal Пелц. Благодаря, господин председател. И аз като колегата Галпелц бих искала да заявя е, колко отвратително е насилието, на което станахме свидетели напоследък в Европа. Няма оправдание, няма е, извинение за, за това насилие. И когато е, четеш в социалните форуми, че някои се отнасят с одобрение към такова насилие, насочено към жени и деца. Това е още по-отвратително. В някои държави членки властите са организирали просветни курсове за запознаване на мигрантите с европейската култура и аз приветствам тези мерки, но, но далеч повече трябва да бъде направено за цялостната интеграция на иммигрантите в нашите общества. Разбира се, ние сме готови да, да помагаме, да, да, да съдействаме на нуждаещите се, но те трябва да зачитат нашата култура, нашите обичаи, нашия начин на живот. И разбира се, ние няма да допуснем каквото и да било насилие на европейска земя. Благодаря, господин Бошолт. Господин председател, колеги, чухте колегите ми. Ние сме представители на общественото мнение в Румъния, което е скандализирано от съдбата на седем румънски семейства, едно от които стана прискърбно известно поради отнетите му пет деца в Норвегия. Без съд и присъда, чрез злоупотреба с прекомерна власт, в разрез с принципите на международни конвенции, това число за правата на детето. Норвегия вече бе, е заклеймявана, е, впрочем, е, осъждана от Европейския съд за правата на човека в подобни случаи. Аз се надявам всички държави членки да застанат на наша страна както и всички европейски институции, за да се сложи край на тази злопотреба и да бъдат убедени норвежките власти да усъвършенстват собственото си законодателство, така че подобни казуси повече да не се случват. Благодаря, господин Гамбус. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, Испанските власти едностранно взеха решение напоследък е, да е, засегнат повече от 500 е, видове птици и препитанието на повече от 200 000 души един хидроложки проект, който всъщност е оскърбление към Европейската комисия, която се отнася критично към изпълнението на рамковия, е, рамковата директива за водите от е, испанска страна. Е, Испания все така не се съобразява с условията за защитените райони и според нас комисията трябва да действа незабавно и да върне на испанското правителство тези хитроложки проекти за доработване. Както казах, става въпрос за оцеляването не само на една екосистема, а и на ежедневното препитание на стотици хиляди испански граждани. Госпожа... Благодаря, госпожа Заборска. Благодаря, господин председателю, господин комисар. Бих искала и аз да изразя своята солидарност с жените, които бяха обект на преследване и сексуален турмоз в Кьон. Такова поведение в Европа е недопустимо. Трябва да се защити достоинството на всяка жена. Затова не е важно дали нападателите са били иммигранти или граждани на Съюза. Важното е поведението им да бъде наказано. Не може да използваме двойни стандарти, когато осъждаме такова престъпление. Случилото се в Кьон показва, че сме изправени пред големи предизвикателства. Нека да погледнем сериозно на тези предизвикателства, но нека да не подхождаме също повърхностно на базата на предразсъдъци. Благодаря. Благодаря ви и аз. Следващата ни сесия ще се проведе утре в 9 часа сутринта. и е, ще приключи вечерта в 23 часа дневния ред. Може да намерите на сайта на парламента. Закривам заседанието. Благодаря на преводачите.